koniec komisji i Tam gdzie wczoraj, to tędy będzie łatwiej. No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Just say the order of the vote is uh, European Year of Volunteering, followed by Progress Microfinancing, or no, followed by the calendar, sorry, uh, followed by Progress. И сега говорим за доклада по програма Прогрес и предложението за резолюция. Надявам се, че картите ви за гласуване са тук. Нека да преминем към първото гласуване, което е Европейската година за доброволческа дейност. Господин Съркъс, благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да помоля да проверим кворума след около 5 минути, защото аз не съм много сигурен че всички са успели да дойдат. Може би ще бъде полезно да изчакаме 5 минути, въпреки цялата прочута британска пунктуалност. Да, наистина исках да започна на време, защото започваме гласуването в 9.30, а не в 9. Се надявах, че всички ще дойдат в 9.30. Добре, ще изчакаме малко.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 Can anyone indicate whether they haven't got their voting card with them? Дали всички имат картите си за гласуване, за да може да броим гласовете на тези, които нямат със себе си карти за гласуване? Добре, нека да преминем към първото гласуване. Изменение 18. Започваме гласуването. 18 uh, vote, people voted and 18 in favor. Uh, Приема се. Do you think you could all sit... Моля, заемете местата си. Ние вече гласуваме. Може би ще гласуваме с дигане на ръце. Компромис 8. Кой е за? Кой е за компромис 8? Кой е против? Приема се. 41-42 отпадат. 43. Кой е за? Кой е против? Приема се. 44-45. Компромис 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19 отпада. 44-45 също. Изменение 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. И изменение 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 22. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 46 отпада. Изменение 23 е оттеглено. 47. Кой е за? Кой е против? Отпада. 24 е отеглено. 48. Кой е за? Против. Нека да проверим по електронен път. Изменение 48. Започваме гласуването. Гласуването приключи. Гласуването приключи. 42 ма са гласували, 16 за, 26 против, няма въздържали се. Отхвърля се. 25 и 26, за тях ще гласуваме по-късно, защото те са защото те зависят от компромис 1. И така, изменение 1. Кой е за? Кой е против? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Кой е против? Мисля, че трябва да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Компромис с едно. Uh, Гласуването приключи. 42 са гласувалите, 26 за, 16 против, 26 са, 27 са за, 16 са против. Извинете, господин Шройтер, забравих, че нямате картата за гласуване със себе си. 25 и 26 отпадат. Сега гласуваме за 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28 отпада. Извинете, ако се приеме компромис 2, изменение 28 ще отпадне, затова ще гласуваме Бог с. Но изменение 3, кой е за? Кой е против? Приема се. 29, кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път, моля. Започваме гласуването. Изменение 29. Гласуването приключи. 43 са гласували, 19 е за, 24 против. Изменение 4 съвместимо с изменение 30. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 30. Кой е за? Против. Нека да проверим по електронен път. Гласуваме. Гласуването приключи. 44 са гласували, 18 за, 26 против. Отхвърля се. Изменение 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 3. Кой е за? Кой е против? Приема се. То за мен изменение 6.31. Те отпадат. Изменение 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 32. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Следващия три отпадат. Компромис 2. Кой е за? Кой е против? Още веднъж кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 10.28 отпадат. Компромис 5. Компромис 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 35.11 отпадат. Компромис 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 12 отпада и 36. Има устно изменение. 37. Има ли възражение срещу устното изменение, което имате във вашите документи? Не. Нека да гласуваме тогава. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 38 устно изменение, възражение срещу него. Има ли възражение? Не. Нека да гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Нека да проверим. Гласуваме по изменение 38 с устното изменение. Гласуването приключи. 46 са гласували, 26 за. Приема се. Изменение 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващите две отпадат. И изменение 15. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 16. Кой е против? Въздържали се. Приема се. И изменение 40. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Започваме гласуването по изменение 40. Гласуването приключи. 45 са гласували, 28 за, 15 против. Приема се. Изменение 17. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Започва гласуването. Гласуването приключи. 46 са гласували, 45 за, един въздържал се. Поздравления, госпожо Харкин. Сега ще гласуваме по проекто календара. Е, кои са за? Против? Въздържали се? Приема се. Я дай. Halalosur. Съжалявам за това прекъсване, но с нощи, както знаете, разбрахме, че комисията по бюджета нямаше да почне да гласува преди 9.30. Значи не знаем резултатът от тяхното гласуване, затова опитваме се да обсъдим как да продължим. Моля ви се, не напускайте местата си, защото ще продължим с гласуването много скоро, независимо от това, останете по местата си. Uh, can I make a proposal to all of you and see if you're... I need some guidance from everyone here. Може би трябва да ви осведомя за предложението, което ще направя. Предлагам да продължим с гласуването. Ще гласуваме индикативно по измененията на бюджетната комисия – ако се окаже, разбира се, че те са отхвърлили тези изменения, тогава не можем да смятаме, че са приети. Ключовото гласуване е второто всъщност за а, програмата за а, заетост и социална солидарност. Има редица изменения. И докато стигнем до там, може би ще бъде по-ясно какво е положението. Но ако сте съгласни, по измененията на бюджетната комисия ще гласуваме само ориентировачно и ще разберем резултата от тяхното гласуване по-късно. Тоест, продължаваме с гласуването. По а, инструмента за микрофинансиране, европейски механизъм за микрофинансиране. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. От економическата комисия пето изменение за, против, ще проверим а, по електронен път а, начало на гласуването по пето изменение. Край на гласуването. Осемнайсет за, 27 против. А, отхвърля се. Първо изменение на бюджетната комисия за, против въздържали се, отхвърля се. 49-то за, против, мисля, че трябва да проверим електронно начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 18 за, 28 против, отхвърля се. Петнайсто, 50 извинявайте, за, против, приема се, първи компромис, за, против, въздържали се, приема се. Осмо 51, 52, 53 отпадат. Гласуваме 54-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето е отеглено. 55-то отпада, тъй като приехме компромис първо. Също 56-то, 57-то е отеглено. 58 59-то отпадат. Гласуваме по втори компромис. За. Против. Въздържали се. Прият. Сега, 10-то, 60-то, 61-то, 62-то, 63-то, 64-то, 65-то отпадат. 11-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66-то е оттеглено. По 12-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение на бюджетна комисия. Ориентировъчно гласуване за против, въздържали се, приема се. 13 за, против, приема се. 67 за, против, 68 е, е, отпада, 69 за, против, въздържали се, Отхвърля се 70-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 71-во за. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно, за да проверим. По 71-во изменение, ако обичате, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 25 против, един въздържал се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по 74-то начало. Край на гласуването. 13 за, 33 против, въздържали се няма, от, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 14 и 77 отпадат, по 78 за, против, Гласуваме електронно по 78. о Начало на гласуването. Край на гласуването. И резултата 46 гласували, 26 за, 20 против, приема се. 79-то за против пак ще проверим електронно начало на гласуването. Край. Седем за, 38 против. Нямаше смисъл да проверяваме, не съм видяла добре, но сега а, по, а, 8, по 12-то изменение на комисията на, по економическите въпроси за против въздържали се приема се 80-то за против въздържали се Отхвърля се. Ще проверим. По 80-то гласуваме електронно за. Край на гласуването. 47 гласували 20 за, 27 против, отхвърля се. 15-то изменение за, против. И тук ще проверим с електронно гласуване по 15-то изменение начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, 19 против, приема се. 81-во изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, нека проверим електронно по 82 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, 20 против, 1 въздържал се, приема се. 83-то за. Против. Отхвърля се. 84-то за. Против. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, ще проверим електронно. По 90-то изменение гласуваме електронно начало. Край. 24 гласа за, 23 против, 47 изменение, 90 изменение се приема, 91 за, против. По 91 ще гласуваме електронно. Край на гласуването. 26 за, 18 против. Приема се. 13. Изменение на економическата комисия за, против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис за, против. Въздържали се. Приема се. 18 е оттегнено, 92, 93, 94, 95 отпадат. Пети компромис за, против въздържали се, приема се. 19 е оттегне 99, 96, 97, 98 и 100 отпадат. 20 е оттеглено по 102 изменение. За. Против. Ще проверим електронно начало на гласуването по 102. Край на гласуването. 26 за, 21 против, приема се. 101 оттеглено, 15 изменение на економическата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Сега 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. По точки от преамбюла имаме устно изменение от докладчика. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма възражения. Нека тогава гласуваме а, по точка 1а от а, преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, ще проверим електронно начало на електронното гласуване по шести компромис. Край на гласуването. един за, 5 гласа против. Компромисът се приема. Второ, 22, 23, 24, 25 и 26 отпадат. По, 26-то. За. Против. Ще гласуваме електронно по 26-то. Начало на гласуването по 26-то изменение. Край на гласуването. 18 за, 24 гласа против. Отхвърля се. Седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 16 гласа за, 28 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 1476 отпада, 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 5, 41, 42, 44, 45 46 отпадат. 43 за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 6 от 47 и 48 отпадат. Следващото е второ изменение на бюджетната комисия, ориентировъчно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме по проекто доклада с измененията начало на гласуването. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. И резултата. 46 гласували, 41 е, за, 4 против, 1 е, въздържал се. И сега гласуваме за е, законодателната резолюция. Начало на гласуването. края на гласуването. 47 гласували, 42 гласа за, 4 гласа против, 1 раздържал се. Приема се и поздравление за докладчика. След няколко секунди вече ще знаем резултата от гласуването в бюджетната комисия, но имаме тук още работа. Моля, не напускайте местата си. Имайте търпение една-две минути. По телефона ще ни кажат резултата от гласуването в бюджетната комисия.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 Uh, е, очакваме резултата в най-скоро време. Ако бюджетната комисия не е, е гласувала, е, може би ще трябва да продължим с гласуването и да продължим да гласуваме по техните изменения ориентировачно. Ще изчакаме още няколко минути да видим има ли резултат от тях. Ако не, ще продължим да гласуваме. Предлагам да продължим да гласуваме, като по техните изменения гласуваме ориентировачно. Разбирам, че бюджетната комисия е гласувала, така че в много скоро време може да очакваме резултатите от тяхното гласуване. Още малко трябва да имате търпение. Fred, listen, um, can you start for next week? Извинете за забавянето. Стремим се да бъдем максимално експедитивни при получаването на информацията за резултатите.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 der kommt jetzt. jetzt schon mir doch knapp. Achso, okay. Und der Progress ist aber der knappste, oder? I'm afraid we're still waiting. За съжаление, все още се налага да чакаме. Трябва да разберем дали са били прияти или не измененията на бюджетната комисия, преди да можем ние да преминем към гласуване. I do apologise for this, uh, but we are still waiting. And as the budget committee... Моля ви за извинение, но продължаваме да чакаме. Наистина мисля си, че по-добре да изчакаме бюджетната комисия. Но мисля, че това, което трябва да направим, че ако след една минута, ако не получим информация, ще гласуваме ориентировачно. Разбира се, ако бюджетната комисия не приеме при гласуване съответните изменения, то тогава нашето гласуване просто няма да има значение, но нека малко да изчакаме и след това да гласуваме ориентировъчно. We... Някой тича към нас. Oh, Много добре. Um, и така получихме информация от бюджетната комисия. Те не са гласували и няма да гласуват до 11 часа. Така че ние не можем да гласуваме за техните изменения. За това предлагам да гласуваме само за измененията, които ние сме предложили и да не гласуваме за измененията на бюджетната комисия. Съгласни ли сте? Защото аз не виждам как бихме могли да процедираме. Добре, всички са съгласни. Нека да гласуваме. Извинете за забавянето, но нали разбирате, че нещата в бюджетната комисия са много важни за нас. И така, започваме да гласуваме с изменение 3. Кой е за? Изменение 3. Кой е за? Мисля си, че НП имат проблем. Госпожо Моран, готова ли сте? Uh, Господин Огано. Да, благодаря ви, госпожо председател. Искам само да съобщя, че изменение 3 е оттеглено. Uh, благодаря ви. Така изменение 3 е оттеглено. Преамбюла. Точка. Е, изменение 1. Изменение 1. Остава ли или е оттеглено? Изменение 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Да, имате думата, заповядайте. Аз бих, искал да, бих, бих искала да се изтегля от изменение номер 2. Повтарям пак, искам да изтегля моето име от под изменение номер 2. Благодаря. Госпожо Моран. В този случай аз искам от НП ако обичат да се въздържат при гласуването от изменение номер 2. Добре, гласуваме по изменение 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Така, изменение на бюджетната комисия. Няма да гласуваме по измененията на бюджетната комисия. Сега ще гласуваме само за окончателния текст на проект резолюцията по именно гласуване, електронно гласуване. Гласуването започва. Всички ли са гласували? Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 45 са гласували, 41 за, 4 против, Приема се. Поздравления за авторите на текста. Uh, uh, Сега предложение за резолюция. Едно гласуване. Гласуване. Гласуваме Започваме гласуването за проекто резолюцията. Започваме гласуването по предложението за резолюция. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 44 са гласували, 42 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. Благодаря ви. Uh, С което приключваме гласуването. Благодаря ви и поздравления. To to... Сега преминаваме към съобщения за преговорите. Може би вие, колега, ще ни помогнете. А, госпожа Гьоц, говорим за преговорите. Това е следващата ни точка. Трябва да вземем решение за преговорите. След една минута ще ви кажа какво смятаме за преговорите за съгласие на първочетените и нататък. В момента нашите колеги продължават да обсъждат тази тема. Uh, Шведското председателство е против съгласие на първо четене, но давам думата на докладчика, за да разберем дали докладчика е съгласен с това да бъде постигнато споразумение на първо четене. Uh, Благодаря ви. Благодаря ви за подкрепата. Извинете, че ние изчаквахме и тълкувахме какви ще са резултатите в бюджетната комисия от гласуването. Смятам, че следващия етап са преговорите с шведското председателство. Вече проведохме една среща и определено ще проведем срещи, включително и неформални срещи и съм сигурна, че ще постигнем споразумение както по съдържание, така и по средствата. Благодаря ви. Сега трябва да решим състава за на екипа за преговори. Предложението е председателят на комисията по заедостта да, да бъде ръководител на делегацията. Също така докладчиците и докладчиците в сянка от всички основни групи. Имаме две затруднения, е, че независимите депутати и представителите на Европа, на свободата и демокрацията не са посочили кой ще ги представлява, но може би ще получим по-късно информация от тях. Всички ли сте съгласни с състава на екипа за преговори? Вие всички знаете кого сте предложили. Има ли някакви възражения срещу състава на екипа? Не, всички са съгласни. Благодаря ви. Сега. Мандата на екипа за преговори. Триалогът ще бъде обявен и секретарията на съвета ще подготви съвместен документ с преглед на становищата на съответните институции. Съветът говореше за две срещи. Мисля, че госпожа Гьонц вече знае кои са датите. Надявам се, че останалите членове на екипа за преговори също. Това е за 16 ноември в 7 часа вечерта и 24 ноември в Страсбург. Всички ли са съгласни с това? И е окончателното споразумение между Европейския парламент и Съюза би трябвало да бъде пост... оформено чрез официално писмо от съвета до Европейския парламент, ако се постигне съгласие. Разбира се, мисля си, че с това приключихме. Поздравления отново. Сега преминаваме към представяне на проучването показатели за качеството на работните места в Европейския съюз. Давам думата на господин Рафан. Заповядайте. Извинете, ако не съм произнесла вашето име. Вашето име правилно. За да бъда по-кратък и по-ясен, ще говоря на испански. Много благодаря. Съвсем кратко. Въпреки, че всъщност не знам дали трябва да бъда кратък или не, казаха ми 10 минути, 15 минути е времето, с което разполагам, така ли? 10-15, разменят се реплики на английски. 10 минути. Добре тогава. Аз обикновено правя по-дълги презентации. Аз съм университетски преподавател. Но сега ще говоря по-конкретно по схемата на организиране на трудовата заетост, за да мога поне да привлека вашето внимание, да събудя интереса ви, а после ще се запознаете в дълбочина с проучването. Това, което целим с това проучване е да анализираме необходимостта от такъв показател за качеството на работните места. Дали изобщо е необходимо да съществува такъв и дали съществуващите вече показатели в съответната литература по въпроса отговарят на действителността и отразяват богатството, разнообразието на качеството на работните места. Тези работни места са всъщност разнообразно, множествено понятие, което се измерва с около 20 показателя в момента. Извадихме изводи, както по необходимостта от създаването на нов показател, така и по изпълнимостта на въпросната работа по създаване на нови измервателни показатели. Нека сега да видим дали е нужно да съществува такъв показател. Всъщност това е и целта на нашето проучване и изводът е да. Необходимо е съществуването на такъв показател. Защо? На първо място, защото голяма част от времето, от житейското време на хората протича на работното място. Ако някой работи на пълно работно време в Европа, това са 40 часа на седмици. С други думи, четвърт от неговото полезно седмично време. Това първо. Второ, Икономическата теория, когато говори за въпросите на качеството на трудовата заетост, според традициите на економическата класическа теория на Адам Смит, твърди, че най-вероятно е достатъчно само с заплатата да се измерва качеството на предоставения, на положения труд, без да обръща внимание на тежестта на извършваните задачи, които се компенсират на свой ред с по-високи заплати. Това на теория разбира се. На практика обаче, когато погледнем дали наистина се компенсират тежестта на извършваните задачи с по-високи заплати, виждаме, че това е така много рядко. Съществуват различни комбинации работа, в, за която се получават добри пари и всички останали условия са много добри. Има и други, които не само са зле платени, но и трудовите условия са много лоши. Друг, друго нещо е свързано, пак по тези въпроси, е свързано с новия капитализъм и с глобализацията на световната економика. В какъв смисъл? В смисъл, че се опитваме да разберем дали нарастването на конкуренцията в крайна сметка сметка се отразява на качеството на предлаганите работни места. Набираме информация в момента относно качеството на съществуващите в момента работни места и на създаващите се в момента нови такива. Това обаче е трудно, защото няма ясен показател, по който да се мери качеството на съществуващите и на създаваните работни места. Ако би съществувал, би ни позволил по-ясно и по-глобално да оценим така наречените трудови режими, които действат в Евросъюза и вън и представляват комбинация от създаване на трудови места, работно запла... работна заплата и трудови условия. Има, разбира се, и други елементи, които няма сега да изреждам, но всички те сочат, че съществува необходимост. Уместно е, мъдро е да измерваме качеството на трудовата заето с някаква единица, с някаква величина. Това беше отговора на първия въпрос. Има ли смисъл? Няма ли смисъл да работим по всички тези въпроси? От, сега следващия въпрос, който бихме си поставили, след като отговорихме на първия, е как да измерим как да измерим качеството на трудовата заетост. В литературата по въпроса съществуват три перспективи. Първата перспектива се стреми да намери краткия път. Изхожда от ам, полиедърния характер на трудовата заетост и затова веднага скача върху впечатленията на работниците относно качеството на извършената от тях работа и на качеството на това, което им се предоставя в замяна. След това съществува друг един показател, свързан с удовлетворението изпитвано от положения труд. През 2005 година бе проведена анкета и въпросът е, беше доволни ли сте или не сте доволни. Какви бяха резултатите? Има високо равнище на удовлетвореност в страни, за които от допълнителна информация се знае, че условията на труда са много неравномерни и много разнообразни. Какво значи това? Значи, че не е лесно да се слага знак на равенство между чувство за удовлетвореност от работата и същинско обективно качество на работата. Най-вероятно анкетите с директни въпроси, доволни ли сте или не сте доволни, не дават положителни резултати. Може би трябва да първо да уточним какви фактори са включени в този набор въпроси, свързани с качеството. Най-вероятно това биха били възможностите за ограничено или плаващо работно време и тем други подобни фактори. Така поне се процедира в Япония и в Штатите. Стига се, значи, по този начин до извода, че не само заплатата е важна за трудещите се, не само социалните осигуровки са важни за тях, а и много други свързани сфери. Ето това би могла да бъде евентуална перспектива, от която да погледнем на това какви елементи са важни за работниците, когато оценяват качеството на работното си място друг, един трети метод, който се съдържа най-често в социалните проучвания, е свързан с мнението на социолозите, които работят в областта на трудовото законодателство, за да разберем според тях как кое характеризира, какво е инструментариума, който се прилага, за да се оценява благосъстоянието на хората. Това са, както можем да очакваме, заплатата, трудовото възнаграждение, но и участието, така наречената индустриална демокрация, социалният смисъл от участването на пазара на труда, нивото на независимост, което чувстваш, когато работиш и, си, и печелиш собствена заплата. С други думи, трябва да направим списък на тези продукти, които бихме искали да си закупим от пазара на труда, за да сме доволни и да смятаме, че покупката ни е успешна. Виждате, значи, че има различни перспективи, от които може да се погледне различни ъгли. Консултации с самите трудещи се и, и след това консултации с специалистите и с експертите. Обикновено има два основни блока – от фактори, които са свързани с качеството на работата и начините за неговото измерване. Не винаги това е лесно измеримо, лесно назоваемо, тъй като има множество методи за това, така наречената така нареченото качество на работата, например, е свързано с независимостта, с автономния характер, с рисковите фактори, с бързината, с социалната среда, в която се развива въпросната трудова дейност, с безопасността и охраната на труда и така нататък и така нататък. Има и обективни и субективни фактори, които влияят върху оценката, която бихме дали на всички тези елементи. След това в областта на качеството на трудовата заетост вече можем да говорим за допълнителни компенсаторни механизми като например обучение, тренинг, участие в взимането на решение. С други да ми правим ясна разлика между work quality и employment quality, казано на английски, или качеството на работното, конкретното работно място и качеството на трудовата оферта в по-глобален смисъл. И така, за да създадем един показател, трябва да сме си отговорили на редица теоретични и методологични проблеми, някои от които са взаимно изключващи. Няма да ги цитирам, но ако някой след това ме попита, да знае, че това е свързано с решението дали да измерваме резултата или да измерваме начина по който се стига до този резултат. Обикновено работим с статични показатели, като например характеристики на работните места, така каквито сте в момента и динамични такива, които целят да предвидят бъдещият развой. Някои са обективни, свързани с пазарни фактори, други са субективни, свързани по-скоро с човешките ресурси тъй като впечатленията могат да бъдат породени от обективни или от субективни усещания. Дали трябва на всички държави членки да има един и същи модел или трябва да има модели характерни с самобитни, е, отговарящи на самобитния характер на държавите членки. Дали трябва да имаме един единствен показател или 15, 16, 17 такива, които да представляват е, множество от няколко. Как да ги сумираме, ако решим да действаме по множествения принцип, дали прост сбор или някаква средно претеглена средна стоеност и така нататък и така нататък. С други думи, качеството на работните места и на работната заетост са сложни съставни понятия и не могат да бъдат измервани с един прост показател. Обикновено как процедираме? Съществуват в момента 18 специфични елемента, които ние анализираме отблизко, проучваме ги и се основаваме обикновенно на предложения на професори, преподаватели в университети или изследователи в научни институти или представители на държавите, членки и така нататък и така нататък. С други думи, Оказва се в крайна сметка, че сме изправени пред нещо като кръстословица, която трябва да разрешим или, хори, или водоравно, или вертикално, не знаем точно как, защото всичко тече в една и съща посока, но има много подводни течения. Така че това правим в момента. Опитваме се да плуваме срещу течението, за да разберем кой би бил заинтересуван и кой би бил доволен от този или онзи начин на измерване. Така или иначе, всички тези показатели са много добре изработени, много добре намерени, но не са съвършени, не са изчерпателни. Така че се налага да търсим консенсус преди да преминем към масовото прилагане на всички на тези критерии за всички държави. Да не забравяме, че е много политически чувствителна тази тема за създаването на работни места. Е, по въпроса за коментарите и бележките. Те всички всъщност представляват смесица от променливи величини, които не винаги се отнасят до едно и също място. Дали работното място е с постоянен или временен характер, какво е економическото качество на полагания труд – дали самият труд, който се полага, има същото социално качество, което, което трябва да се очаква от него с оглед на економическите му резултати и така нататък. Това обаче в крайна сметка не отговаря пряко на качеството на самото работно място. Тук също влияят фактори като образованието, като обучението, през което е преминал съответният работник преди да започне да изпълнява въпросния труд. Някои показатели използват статистическите резултати на фунда, Дъблинската фундация която обаче не винаги се застъпва в достатъчна степен. В по-голямата част от случаите не се използва един съставен показател, а се използва набор от показатели. Така няма защо да търсим после средно аритметична или средно претеглена стойност, но пък не можем да сме сигурни и в обективния резултат. Защото какво се получава? Ние като анализатори, като читатели, без да искаме, субективно отдаваме повече тежест на един или друг фактор, който е показател, който е включен в съответния набор. Така че аз самият съм за използването на един сборен, един съставен показател, който след това да може да се разбие и всеки сам да си прави под множества, под съставни индикатори в зависимост от това какво точно иска да проучи или чие качество точно иска да оцени. В някои случаи съществуват показатели, свързани с удовлетворението от извършената работа. Нашата гледна точка, разбира се, не е много стройна в този смисъл. Защо? Защото знаем, че това зависи от характеристиките на самото трудово място. И ако тези характеристики вече се оценяват с много и разнообразни показатели. Няма защо да усложняваме положението, добавяйки един субективен оценъчен анализ относно това кой как се чувства на работното си място. Разбира се, най-удобно и най-ефикасно от гледна точка е да има сборни, съставни статистически резултати, отколкото монолитни и единни статистически резултати. Но това пък от друга страна изкривява крайния резултат, защото не се оценява в крайна сметка равновесието между положителното и отрицателното. Всички елементи са съставени от положителни и от отрицателни фактори, където, разбира се, играе роля и субективният характер. работните места се измерват и с това до каква степен са представени различните раси и етноси в тях, равнопоставеността на половете и така нататък. Виждате, значи, че има различни показатели, и са, които са представени от различни гледни точки, но въпреки това, в крайна сметка, системата, крайната система е стройна. Какво означава всичко това? Че ако наречем идеално нещо с идеалното име, качество на трудовото място, виждаме, че можем да подходим към него от много гледни точки и във всяка от тях да има доза истина. И за в заключение искам да кажа, че наистина съществува необходимостта от един такъв показател, който да ни показва как се държи, какво е действието на различните фактори, съставляващи трудовия пазар, евентуално да предвидим на, в каква посока ще се развива за напред, да оценим как действат е, трудовите политики, социалните политики, в каква посока се развиват – оказват ли влияние не само върху броя създавани работни места, а и върху степента на тяхното качество. Съществуващите в момента показатели обаче не са на висотата на, този, на това сложно и многолико явление. Така или иначе, ние не се отчаиваме и смятаме, че това може да се постигне например като инфлацията или като трудовата заетост, или като брутния национален продукт, или като брутния национален доход. С други думи, може, може да бъде измерено дадено явление и то тази единица, мярка да бъде приемлива от всички. И трудно беше, когато се работеше и по тези показатели. Трудно се стигна до консенсус за това какво точно да вземем предвид, когато измерваме брутния национален доход, вътрешния, брутния вътрешен продукт и така нататък и така нататък. Но в крайна сметка се стигна до един крайен конструкт, до един крайен продукт, който е общо валиден. От време на време му се правят някакви козметични изменения и нагаждания, но в крайна сметка същината продължава да бъде същата. Но на тези индикатори, за които днес тук говорим, за измерване качеството на трудовата заетост, не е бил предмет на толкова много проучвания в сравнение с всички останали. За сега сме били отворени към всички възможни предложения, които сами по себе си не са лоши, но не отразяват качеството на трудовата заетост, отразяват други, свързани с трудовата заетост, фактори и елементи. Благодаря ви. Ако имате въпроси, ще ви отговоря. Благодаря ви. Мисля си, че беше много полезно. Имам въпрос преди да дам възможността за други въпроси. Как предвиждате практическото осъществяване или по-скоро практическото прилагане на всички тези показатели? Дали виждате тези показатели включени в европейското законодателство или пък в най-добрите практики на държавите членки? Всъщност при тези показатели ние не използваме това, което имаме като статистически данни. Затова бихте ли ни казали как можем да използвате? Също така, видях, че споменавате в текста на презентацията, писмения текст, стреса, нивата на стрес, които са свързани с определена работа. Знам, че ние като депутати се сблъскваме с много високи нива на стрес, както и хората, които работят в Европейския парламент. Мисля си, че това е също важно, като отчитаме удовлетвореността от работата. Тоест, дали трябва да обърнем внимание на това и е дали има някои области, които трябва да бъдат предмет на внимание на европейско ниво. Или може би трябва да има един обмен на най-добрите практики и да насърчаваме държавите членки да извършат такъв обмен. Имам още двама желащи да се изкажат. Господин Моран и госпожа Моран и господин Съркас madame la Благодаря, госпожо председател. Изслушах с много голямо внимание изложението на автора на доклада, също и вашите коментари. Тъй като споделям много от това, което казвате. Очевидно, ако започва една такава работа за показателите, трябва да знаем каква е тяхната полезност и как да ги използваме. Очевидно е, че как използваме показателите зависи до голяма степен от научното качество на, а, на подхода, чрез който е постигнат, се, се стигнато до тях. А, защото а, решенията, политическите решения, които засягат работника и неговата работа, а, когато те се оценяват, трябва да се опираме на научни методи. Ясно е, че в, в показателите са смесани обективни и субективни фактори. И а, очевидно а, а, трябва да се разграничи субективното от обективното. В никакъв смисъл, в случай не казвам, че не трябва да има субективни фактори а, това как се възприема работата, например. А, а, но а, ако искаме а, да имаме някакви политически насоки, а, необходимо е да има някакъв а, така логически подход към едното и към другото. А, колкото се отнася до възприемането, и вие а, е, споменахте това, елементи, които могат да изглеждат обективни, се възприемат по различен начин. Например, мисля за гъвкавостта, която очакват да получат много от работниците, повечето жени, отколкото мъже. Разбира се, за определени работи, определени групи, определени лица, очакват една така доста строго регламентирана организация на работата, други очакват друго, по-голяма гъвкавост и за да може да използваме обективно е, тези показатели, е, да могат те да бъдат основа за някакви политически решения, трябва много, да бъдем много внимателни в подхода към тях. Необходим е значи, е, задълбочаване на научния подход, необходим ни научен подход, на който може да разчитаме. Второто, което искам да спомена, е, че имаме нужда също така да измерваме много точно въздействието на новата а, технология за комуникиране и о, подготовка, значи въздействието им върху качеството на работата, как влияят те върху начина по който работника вижда своите условия на работа, дали те променят по някакъв начин а, позицията на работодателя. Трябва да погледнем нещата и от негова гледна точка едно подобно проучване, макар и интересно, трябва да се опира на вътрешни научни методи, които биха ни позволили да елиминираме неясните, неясните части от всичко това, неясните зони. Едно подобно проучване или едно подобно проучване би могло да ни подобне много а, за да видим върху какви елементи може наистина да се опрем, когато взимаме решение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз. Много благодаря, каза Алехандро Серкас. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, професор Бустидио. Аз а, съм ваш редовен читател и слушател. Надявам се това да не е последния път, който сте тук сред нас, защото се оказва, че сме в началото всъщност на един дълъг път. Искам да ви попитам. В края на проучването твърдите, че трябва да има двоен подход. Научен консенсус и социално-политически консенсус за създаването на този показател. Дали в областта на научното техническите изследвания се работи вече по този консенсус. Научни институти, университети и така нататък. Защо питам това? Защото смятам, че за нас, политиците, би било много лесно да бъде вече отъпкан пътя в този толкова трънлив път, по който първо трябва да изминете вие, вашата част от пътя, за да може след това ние, политиците, да има на какво да се облегнем, когато трябва да тръгнем по нашия път. Елисабет вече каза, че ние се стремим втората част от Лисабонската стратегия да сложи ударение точно на тези въпроси. Вчера беше тук испанския комисар Алмуния и подчерта именно това, че ние само количествено измерваме работните места, които обаче са с ниска производителност, с ниско качество и в крайна сметка не дават добавена стойност нито на обществата, нито на хората. В Испания какво се оказа? Че всичко бе пометено от а, урагана на кризата през последните няколко години. Всичко, което бяхме строили и си мислехме, че е стабилно през последните години. Така че, професор Бостио, дали може да ни кажете какво бихме могли да направим ние като политици и как европейският принос би могъл да представлява сбор от научно-технически и политически решения. Как смятате, че и кога смятате, че може да се постигне този научен консенсус, за да може ние политиците да тръгнем на работа на, към нашия консенсус? И нещо друго с по-академичен характер. Нашият, нашият проект в световен смисъл е защитата на достойния труд. И тук има показатели с универсален, общо прият характер. Дали вие бихте ни посъветвали и ние да се присъединим към виждането на Международната организация на труда, които с общ световен характер, или ние тук в Европа да си изработим нашите съответни критерии. Според вас, по-добре ли е в Европа да имаме специален подход относно това какво е качество и на трудовата заетост и какво е качеството на нашата трудова заетост, или пък трябва да се влеем в общия поток на Международната трудова организация на труда и ООН. Благодаря. Благодаря. Ще помоля да се изкаже още един оратор. Благодаря ви. Моят въпрос следва въпроса на господин Серкас. Моят проблем е, че не мога да различа дали вие разглеждахте националните подходи при изготвянето на критериите. А, второ, кои от предлаганите критерии бихте препоръчали като част от стратегията след Лисабон, като неотменна част на насоките, свързани с заедостта, например. Кои мерки бихте предложили за да бъдат те включени в насоките за държавите членки. Тоест, аз не получих ясна представа за това каква категоризация прилагате и ако говорим за законодателните процеси в Европейския съюз, има определен минимален набор от стандарти. Дали не бихте могли да бъдете по-конкретен с оглед на това? Да, благодаря ви. Ако искате сега да отговорите на четирите въпроси, след това на четири други. Благодаря ви. Много ви благодаря за зададените въпроси. Всички те са много интересни. И много свързани помежду си всъщност, по-голямата част от тях, така че може би ще мога да им отговоря на амблок. Защо да изработваме такъв един показател за качеството на труда. Това поне за мен като научен работник е повече от ясно, но може би за останалите участници в този дебат не Лорд Кевин, мисля, че е човека, който е казал, че от това, което не се измерва, не съществува. И с качеството на труда всъщност се получава нещо подобно. Съществува това понятие, Лисабонската стратегия, е, прегледът и от 2005 година говоря точно за това, за създаване на качествени трудови места. Всички сме съгласни, но там се говори за създаване на по-качествени места. Но докато стигнем до показател, който да ни позволява да измерваме това по-качествени, всъщност няма да сме направили нищо. Господин Серкас тук преди малко каза, че в Испания се създават некачествени работни места. Аз обаче не мога да отговоря дали това е така или не, защото не знам как да го измеря. Мога да кажа, че в Испания се създават работни места като се основавам на продължителността на трудовите договори, дали са временни, дали са трудови, дали са граждански. Но не мога общо да оценя качеството на създаваната трудова заетост. Не мога да кажа в каква степен са качествените, в каква степен са некачествените работни места. Как това се отразява на економиката? Тя расте ли отстъпвани назад и в каква степен свързано с трудовите места. Не мога да го направя, защото нямам показатели, които да ми позволят да оценя. Това не е като измерването на температурата, например. Ако имах такъв показател, бих могъл да направя по-ясен анализ на това как се променят социалните събития в Испания или в Европа. Как социалната, работната сфера понася економическата и финансова криза. Дали повишените нива на стрес, от който страдат работниците и служителите, се дължи на кризата в една или друга степен или не. Не можем да се произнесем по тези въпроси, просто защото няма как да оценим. Нашите политически безпокойства, нашите политически тревоги са разнообразни, но ако качеството на трудовата заетост е сред тези политически безпокойства, трябва да изработим показател, с който да измерваме това. Ето това е една от, една от първите ползи на този показател. Той би ни помогнал и да разпределим дали има групи от елементи, които влияят в положителна или отрицателна посока върху качеството на работата. Трудовото възнаграждение, например, бонусите. Госпожа председателката преди малко спомена стреса и стреса, на който вие тук в Европарламента сте подложени. Той дали трябваше да и стресът определено е фактор, който трябва да включим. В момента дори съществуват таблици, в които е оставено празно място, за да се попълни точно с тези данни, свързани с стреса. Стреса, разбира се, не е самичък, има негативни елементи, които могат да се сумират с стреса, обаче разбира се има и положителни елементи, които пък могат да се сумират с отрицателен знак и в крайна сметка, като теглим калема, да се окаже, че работата в Европарламента не е пък чак толкова лошо работно място. След като се създаде политик, този показател, след като се създаде като научно понятие, той съответно ще има политически прочит. Аз съм научен работник, аз съм преподавател, не мога да кажа какво мислят политиците, освен ако не ме изберете на следващите избори и не ми се наложи да дойда от вашата страна на бариерата. В резултат обаче на този политически дебат вече може да се реши дали да се действа, дали да не се действа, как да се действа в областта на нормотворчеството или в областта на обмяната на добри практики. Така или иначе това ще бъде в резултат на осведомен избор. Решението на политическо ниво, ниво ще се вземе след един осведомен избор за вземането на който ще спомогнат тези наши критерии. И в отговор на последния въпрос, дали трябва да има минимално допустими прагове, минимални норми, аз е, разбира се мога да ви дам личното си мнение, но то е, е точно такова, лично, не обвързва никого. Аз в момента мога да ви дам мнението си на обикновен европейски гражданин за да знаем и да разберем до каква степен ни е нужна такава минимална норма, на първо място трябва да оценим разнообразието, многообразието на норми, които съществуват в момента. И след като проучим как стоят нещата в момента, ни се изправят косите от това колко много норми, различни правила съществуват, то тогава бихме тръгнали евентуално на решение за хармонизиране и за унифициране може би политиката на минималните допустими прагове ще бъде полезна в тази сфера, както е полезна в някои други или вредна, защото е вредна в други, това вече не мога аз да го реша. Колко от вас, например, мислят, че в новите глобални времена, след отварянето на финансовите пазари през последните години, качеството на трудовата заетост в, в Европа се е влушило? Колко от вас смятат, че се е влушило? Колко от вас смятат, че се е подобрило? Никога няма да има знак на равенство между тези две стойности. Защо? Защото това е свързано с собствени вътрешни принципи. Аз даже самия не бих е, бил в състояние да кажа дали ще съм в едната група или в другата, просто защото всичко е свързано с много лични е, усещания и впечатления. Нямам данни, нямам таблици, от които обективно да преценя как стоят нещата. В едни държави се влушава, в други се повишава. В някои страни почти с еднакви стойности са тези два процеса, в други са корено противоположни господин Серкас ме питаше за това дали има научен консенсус. Социално економическите изследвания по въпроса още от времето на Маркс и Енгелс се работи по тези въпроси. Економическите проучвания сочат, че ако работиш в лоши условия, трябва да имаш по-добро заплащане. Това, разбира се, е идеалният съвършен пазар. Трудовият пазар съвсем не е нито идеален, нито съвършен. Така че теорията на Адам Смит от преди 200 години се прилага на практика в е, е, много редки случаи. В е, втория или в третия раздел на, моя, на един доклад, всъщност, който прочетох преди да започна работа по моето проучване, се говореше именно за тази многоликост, ако мога така да се изразя, на качеството на трудовата заетост включихме в нашата презентация една графика, която отразява консенсусния подход, до който в крайна сметка стигнахме при тълкуването на резултатите от социалните и економически проучвания, с които работим. Тоест, отговора ми е да, съществува консенсус. Господин Франсис Грин, който е име в тази област, също смята, че съществува достатъчно добре постигнат консенсус в областта на економическите и социални проучвания, който да ни позволи да работим изобщо по създаването на този показател. Целта за постигане на достоен труд се подкрепя от Европа. Това е една от нашите политически цели. Но въпреки това смятам, че трябва да се създаде един специфичен европейски показател, в смисъл такъв различен от общият глобален световен поток. Защо смятам това? Една, една от, един от изводите, който не споменах в презентацията, но споменавам в доклада си е, че според ритъма, с който се променя дадена държава, ще се променя и трудовата заетост. Трудовата заетост ще бъде с по-друг облик – няма да има дискриминация, ще има равнопоставеност на половете в Испания. Преди 30-40 години това беше ли важно? Не беше важно, защото майка ми, баба ми не работеха тогава. Сега обаче нещата са други. С други думи, тук в Европа трябва или в Штатите трябва да включим този показател за трудовата е, заетост на жените. Може би в е, Малибу или в Мавритания не е необходимо да се включи в палитрата на показателите именно този критерий, но тук в Европа да. С други думи, в Европа имаме нужда от малко по-специфичен, от малко по-профилиран показател. Да се върнем, например, и на други показатели, на показателя за измерване на бедността. Той се прилага с, в един вид към развиващите се държави или да най-слабо развитите държави, по друг начин се прилага в богатите индустриализирани държави. Това вече го обяснявам всъщност в доклада си, че преди да се стигне до показател, има магма от идеи, която се моделира по един или друг начин, преди да стигне до крайния си израз. И Евросъюза в този смисъл трябва да се развива, но флегматично, ако ми позволите това, за да можем по някакъв начин да сме съизмерими с другите държави. Там нещата не се развиват толкова бързо, така че ние може малко по-спокойно да обработваме показателите, според които четем статистиката. Не знам дали пропуснах нещо в отговорите си. Вкратко казано, смятам, че пост-Лисабонската стратегия трябва да продължава да бъде съсредоточена върху това, ако искаме наистина качеството на работа да бъде наш приоритет. И тази стъпка трябва да се направи тук в парламента, не в научните институти. Благодаря. Yes, thank you. Uh, thank you. Благодаря. Вече 11 и четвърт имаме по програма друга точка от дневния ред. От 11 часа имаме петима записани за изказване. Мисля, че трябва да ги чуем всичките и с това да се върнем към вас за отговори. Госпожа Клам. Бих искала да благодаря на господин Муняс за своето изложение и ще опитам да бъда съвсем кратка. Няма да повтарям това, което други колеги казаха, защото съм напълно съгласна с тях. Благодаря за вашите обяснения. Мисля, че новата концепция, новото взаимоотношение на показателите, които измерват качеството на пазара и качеството на заетостта, е инструмент, който може да бъде използван, тъй като Европейският съюз продължава да преследва целта за по-висока заетост и особено по-висока заетост на жените. Това е един много сериозен проблем, пред който сме изправени. А също така друг проблем е качеството на, за, на работните места, работа на работата на жените. А, и разбира се, не трябва да забравяме, че има разлика в възнаграждението на жените и мъжете на трудовия пазар. И бих искала да ви попитам, при тези смесени показатели за качеството на работата, какво можем да направим, за да елиминираме или намалим тази разлика в заплащането на мъжете и жените и да увеличим а, заетостта на жените? Каква ще бъде, какво ще бъде взаимоотношението на тези фактори и показателите, за които говорите? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин професор, за полезната информация, която така любезно ни разяснихте. Няколко, два въпроса. Първо, вие споменахте за достоинството на работника и за това, че трябва да има прилична работа. но разбира се, в страни, в които няма достатъчни гаранции за качеството на труда, нещата са по-различни. Тоест, това, което вие говорите, е едно доста широко понятие. Възможно ли е да намерим определени критерии или определени репери, които ни да дадат представа какво всъщност е една прилична, една достойна работа? Това първо. Второ, на 35-та страница, където е индексът на удовлетвореността от работата. Има нещо подобно и на 41-та страница. Процента на работещите, които биха искали да имат платена работа, макар и да нямат нужда от, от средства. Не мога. Не мисля, че някоято идея от южните страни, такива като Италия и Гърция, биха е, могли да се впишат в тази картина, а те са две от пете страни, споменати от комисарят Алмуня вчера е, по отношение на нивото на заетостта и социално-економическите показатели. Нещо ми липсва тук. Защо е това? Защото нямате информация от тези страни или, е, или по някакви други причини? Защо е празнотата относно Гърция и Италия? Благодаря ви, госпожо председател. Много е важно да се проучва задоволството от работа, но разбира се, това е сложно, тъй като тук са включени обективни и субективни показатели. В Финландия проучваме удовлетвореността от работата в продължение на много години и знаем, че дори в страните, в които има много силни синдикати и работещите имат възможност да участват в управлението на предприятията, много показатели посочват, че качеството би трябвало да бъде добро. Ние имаме като цел – да се достигне възрастта на пенсиониране 63 години, но хората обикновено се пенсионират на около 58 години. И те казват, че причината е умората или недоволство от прекия началник, тормоз на работното място и т.н. нататък. Затова бих искал да попитам. Бих искал да попитам по какъв начин могат да бъдат разработени показателите? Дали може да бъде наблюдавано удовлетворението от работа? И като цяло работните места се променят. Много малко хора работят на едно и също място в продължение на десетки години. Повечето хора имат доста несигурни работни места. По какъв начин тази обща атмосфера на промяна влияе върху удовлетвореността от работата. Също така новите технологии. Виждаме, че експертите вече трудно различават свободното си време от работното си време. Много често в свободното си време се върши работа и също така се очаква, че трябва да поддържате контакт с работното си място, дори в извън работно място, например, чрез електронната почта. Следващия оратор, моля. Благодаря. Госпожо председател, благодаря и на докладчика за много интересното представяне. Смятам, че тази тема е особено важна за нас, защото ние разглеждаме другата страна на монетата, а именно кредитната криза. В Австрия ми е известно, че се прилага показателят на климата на работното място. Тук се прави опит да се прецизират подобни показатели на национално ниво. Знам, че има много надежни национални показатели, които биха помогнали нашата комисия да постигне целта си, а именно да предложи показатели, които да се прилагат в целия Европейски съюз. Малко подозрително се отнасям към работа на комисията Штойберг за по-добро регулиране. Трябва винаги да мислим за другата страна на монетата, именно качеството на работа. Затова може би въпросът на госпожа Шройтен може да бъде преразгледан. В момента, когато трябва много бързо да се разработят критерии, дали не мислите, че по-добре да имаме един по-стеснен набор от конкретни индикатори или смятате, че трябва повече индикатори, с повече аспекти трябва да бъдат разработени. Дали не смятате, че трябва да се съобразим с ограничението на времето? Да, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Професор имам... Господин професор, имам въпрос към вас. Говорим за показатели. И очевидно, вие искате да предложите един консенсусен показател. Как ще го постигнете? Вие казахте, че че и двете участващи страни трябва да участват при изготвянето на индикатори при правенето на оценката. Говорим за работодатели, за работещите, минимална работна заплата, минимален доход, някакъв определен финансов баланс, който трябва да се постигне. Питам ви поради спецификата на мой избирателен район – Ако говорим за бъдещи технологии, т.е. за няколко продукта, които могат да бъдат конкурентоспособни на пазара, е, приложимо към фирмите, това означава, че хората са доволни от работните си места и нивата на стрес не са много високи. Трябва да мислим за бъдещето защото ако погледнем какво прави в момента General Motors, то ние ще видим, че много от парите на данакоплатеца се насочват за запазване работни места, а изведнъж се оказва, че хората не са доволни от работници места, хората се притесняват за бъдещето, те имат опасения. Дали не трябва да предложим нови показатели – за да постигнем стабилност в нашето общество. Трябва също да направим нещо за духа на предприемачество. Хората трябва да знаят, че има принципи и че те трябва да се придържат към тези принципи. Тоест, ние трябва да защитим нашите работни места от заплахите на бъдещето. Ако хората се притесняват от това, че предприятие ще бъде закрито, за да бъде преместено в друга страна, това е важен фактор но хората трябва да имат възможност да работят във фирмите, в които те искат да работят. Ние не можем да принуждаваме фирмите да го правят, но трябва да мотивираме хората. Трябва да гарантираме това, че предприемаческия дух се преосмисля. Ние като хора, които имаме политическа доволност, трябва да мислим за това. Така че, може би, този консенсусен показател, за който говорихте, ще отговори на моя въпрос. Um, ако може в рамките на 5 минути да отговорите на всички въпроси, ще ви бъда много благодарна. Е, Добре. За щастие, повечето от въпросите са взаимосвързани и се отнасят за едно и също нещо в крайна сметка. Така че още от самото начало искам да уточня че показателя за измерване на качеството на работното място не е равнозначен на показателя за измерване на удовлетвореността. Ако можехме да мерим качеството с удовлетвореността, то тогава нещата биха били много прости и щяха вече да са разрешени. С удовлетвореността вече се измерва с глобални общи показатели за Евросъюза и с местни национални показатели статистически карти, попълват се, после се обработват статистически и чиста работа. Готово. След това, развитието на тези показатели не ни вършат работа на нас конкретно. Защо? Защото човек може да бъде удовлетворен от работа, която се развива в изключително лоши трудови условия. Съществува този парадокс. Съществува този парадокс и това е именно обяснението, поради което Мексико е на първо място по задоволеност, по удовлетвореност от извършената работа. А пък от друга гледна точка, безработицата е рекордна, всякакви други отрицателни събития се ширят на мексиканския трудов пазар. Така че, както виждате, няма конкретна връзка. Защо? Защото има връзка между обективни и необективни, обективни и субективни фактори. Защо? Човек може да бъде доволен от работата си не защото е добре поставена, а по редица други фактори. Защото не понася шефа си, защото е далече от къщи и трябва да пътува всеки ден. Това обаче не е свързано с качеството на самата работа. Свързано е с междуличностни отношения в единия случай или в другия случай с километри между работата и дума. Това обаче не зависи от самата работа и от нейното качество. Това твое лично усещане за нея. Има други фактори, които също са предмет на много проучване – Защото винаги, когато съществува вече някакъв показател, това означава, че преди това е съществувал економист, който е работил по тези въпроси, събирал е данни и е стигнал до тези изводи. И обикновено, винаги когато някой субективно обработва обективни данни, прилага личен подход. Подбира определени променливи величини – и ги съвместява с оглед на целта, която иска да докаже. Аз се опитвам с моите показатели да измервам обективни факти и явления, а не субективни такива, свързани като стреса или като сексуалния или психологически турмоз на работното място и така нататък и така нататък това, което казахте тук във връзка с Швеция, свободното време и работното време и мъглявите граници, които съществуват между едното и другото, това трябва да се помисли, трябва да се измери по някакъв начин или поне да се включи в механизма на измерване. Това, което каза последният, последният оратор, искам да ви отговоря с един пример – баща ми, сигурно ще е много доволен да разбере, че го цитирам в Европейския парламент, а той казва, че най-доброто е враг номер едно на доброто. Нека сега да не се опитваме да създадем някакъв супер-хипер индикатор изведнъж, след като до сега изобщо не сме имали никакъв. показателите следва да отговарят на конкретни въпроси. Например, вътрешния национален продукт не мери благосъстоянието или благоденствието, а измерва връзката между производителността и средствата за производство. С други думи, отговаря на една цел, но не отговаря на друга така и в нашия случай. Трябва да се измерват това, което ни интересува в точния определен момент. В фирмите, например, съществуват показатели за измерване на директното участие на трудещите в взимането на решенията. Измерва се по конкретен начин тежестта на синдикатите. Защо? Защото се преследва конкретна цел, в нашия случай измерването на качеството на труда и се използват тези два фактора, защото просто нямаме друг. Аз обаче мисля, че това не е мъдро решение. По-добре е, когато не се знае как да се измерва нещо, да не се измерва с фактори или с показатели, които не отговарят на целта. Би било порочно, би било противопоказно. В много случаи, когато говорим за изменяемите, за променливите величини, казваме, че това е добър подход, защото е прозрачен. Ясно е с други думи какво се измерва, как се измерва и каква е тежестта на всеки един от елементите в общата средна величина. Това се прилага на Например, в случаите, когато срока изтича утре и какво правим, за да стигнем някак до някакъв край резултат, хващаме една, две, три наслуки и променливи величини, събираме ги средно аритметично или средно претеглено и стигаме до някакъв краен резултат резултат. Можем, сега съществуват елки, съществуват компютри, така че можем да си правим каквито изчисления ни хрумнат. Има някои показатели, които се състоят от 100 или от 150. В крайна сметка елката изчислява еднакво с 100 е, събираеми или с 150. Това обаче не е издържано научно като подход. Когато говоря аз за постигане на консенсус, това не значи преговори, това не значи надаване и пазарлък, а стигане на достигане на консенсус по научната основа. И след като се постигне този научен консенсус, то тогава всички сме длъжни да го зачитаме. По въпроса за равнопоставеността между половете, така както предлагаме ние в нашия доклад, би ни позволило да е, получим ясна представа не за разликата в заплащането, всъщност това вече го знаем този фактор, а каква е разликата, ще ни позволи да оценим разликата в трудовата заетост между мъжете и жените в смисъл на трудови условия, перспектива за развитие, обучение и така нататък. Благодаря ви чакаме с много голям интерес по-нататъчните резултати от вашата работа. Благодаря. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бремени работнички, работнички родилки или кърмачки. Благодаря, госпожа председател. А, бих искала да кажа, че се надявам, че наистина след приемането от нашата комисия на становище по този доклад, ще можем да получим истинско подобрение, да постигнем истинско подобрение в, в а, съвместяването на професионалният и семейният живот у жените и по-голямо участие на жените на пазара на труда. Поздравявам решението на комисията да подкрепи правата на жените, които са бремени, родилки или кърмачки. Тази директива обаче се нуждае от подобряване. Чрез подобрява, тя ще може да бъде подобрена чрез измененията, които предлагаме, но също така и чрез приемане на допълнителни мерки, договорени от партнер, социалните партньори. По този начин предложението ще донесе до по-добро, по-добре условия за съвместяване на професионалния живот и семейния живот, по-високо участие на жените на пазара на труда. Бих искала да кажа, че Европейския съюз има нужда от по-активно участие, по-широко участие на жените в е, трудовия живот за решаване на проблемите на обществото и за повишаване на нашата конкурентоспособност в световен мащаб. И за това, когато приемаме текста на комисията, тази директива трябва да се разглежда като инструмент, който ще ни позволи да излезем от економическата криза. Тя ще ни помогне да подобрим демографското положение на Европейския съюз като инструмент, който ще помогне за по-добро съчетаване на труда а, и семейния живот, на по-голямо участие на жените в, на пазара на труда. По тези причини бих искала важните въпроси, които се отнасят до удължаване на отпуската по майчинството, на спокойствието на жените по време на тази отпуска и по време на родителските отпуски, а, трябва да бъдат разглеждани като инвестиция по-скоро, отколкото като разход. Колкото до удължаването на отпуска по майчинство. Мисля, че правилно би било да помогнем на жените да съчетаят по-добре времето, което посвещават на децата си и на трудовата си дейност. Жените трябва да участват повече в работата, без да се намалява раздаемостта. Продължаването на отпуската по майчинство ще има минимален ефект по, в сравнение с предимствата, които ще получат. Минимални отрицателни ефекти в сравнение с предимствата, които се получат. Защото, както знаете, много важно е децата да бъдат гледани през първите години от живота си, от родителите си. Това е добре не само за здравето на децата, добро е и за здравето на майките. В много страни членки осигуряват 100% заплащане по време на отпуска по мочество, а много предлагат 18 седмици отпуск по майчинство или повече. По време на отпуска по майчинство и по време на времето, когато майките кърмят, майката може а, а, а, да бъде е предпазена от някои заболявания. Това го казва и Световната здравна организация. Майката установява една по-тесна връзка с детето си. А е, всичко това е в интереси на майката и на детето. Мисля, че економическото въздействие на продължаването на отпуската трябва да бъде най-малко с две седмици. И економическото въздействие на това продължаване на отпуската ще бъде минимално в сравнение с това, което ще спечелим. Ако ние не инвестираме в грижите за на децата по време на техните първи, началото на техния живот, е, ще имам, берем горчиви плодове. А, бих направил един сравнителен анализ между цената и ползата на а, економическо и социално равнище от гледна точка и на работника, и на работодателя на отблагодаряването на тази отпуска. Тъй като ние сме комисия по заетостта и по социалните въпроси, очевидно трябва да разгледаме въздействието на предлаганото удължаване на отпуска по майчество, а също така и условията, при които протича този отпуск, ясно е, че това ще помогне за по-голямо включване, по-широко включване на жените на пазара на труда и за по-добро съчетаване на семейният и професионалния живот. Колкото се отнася до родителските отпуски, мисля, че е особено важно е да се съчетае семейния живот и професионалния живот, сферата на семейството и сферата на труда. Особено важно е и двамата родители да поемат отговорност за отглеждането и на децата и за грижите за тях. Тоест, децата, родителите трябва да могат да посвещават достатъчно време на децата си. Затова настоявам да бъде включен отпуск по бащинство в тази директива. И обещавам да потърся една така най-добра възможна редакция с помощта на колегите, за да можем да включим искане за отпуск по бащинство в директивата. Иска ми се да чуя мнението на членовете на нашата комисия. Не само по този въпрос, но и по всички други въпроси, които споменах. Иска ми се когато мислите по тези въпроси, да имате предвид, че цената на отпуска по майчинство, плащането, което те, е, възражението, което тя ще, се получи, трябва да се разглежда не като разход, а като инвестиция. Инвестиция в бъдещето. Благодаря. Благодаря, госпожа Корония. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала да започна с израз на удовлетворението си от факта, че работим по една такава директива, по начините, по които бихме могли да подобрим положението, трудовото положение на бременните жени. Няма да повтарям вече казаното. Просто бих искала да подчертая, че не е необходимо това да не е необходимо тази подкрепа на бременните жени в крайна сметка да се окаже спънка, пречка за тяхното наемане на работа. Може би ще изпаднем в другата крайност. Ще се вместо да им изпишем вежди, ще им извадим очи и в крайна сметка ще им попречим да имат достъп до трудовия пазар. Това е важно за жените изобщо, защото когато говорим за родителския отпуск и за неговата версия под формата на отпуск по бащинство, в крайна сметка концентрират цялото наше внимание и ние не доглеждаме другите нормотворчески сфери, на които също трябва да се наблегне за равнопоставеността на половете. Има, четвърто, изме... има едно изменение, четвърто изменение, което говори за периода на кармачество, ранното кормачество и изключителното кармачество. Аз много не разбирам за какво става дума. Изключително бих могла да го разбера, но ранно не мога да разбера. Две години много лекари твърдят, че е важно да се кърми през първите месеци, първите три месеца, но първите две години не мога много да разбера за какво точно става дума и не съм убедена всъщност дали разбирам. Когато говорим по всички тези <laughs> въпроси, трябва много да внимаваме, за да не стигматизираме, да не поставим в неудобно положение жените, които не кърмят. <laughs> Нека внимаваме как формулираме нещата. Нека да ни излезе изведнъж, че е задължително да се кърми до две години. Има едно друго изменение, свързано с плодовитостта в държавите членки и тук трябва да сме деликатни, пак може да се окаже спънка на по пътя на наемането на жени работнички или служителки. Във Франция, в скандинавските държави, където се раждат много деца, т.е в крайна сметка не се подпомага решението на жените, които решават да останат вкъщи, а не да излязат на трудовия пазар, когато са майки. Не им се улеснява взимането на това решение. Да, разбира се, знаем, че основната цел на тази директива е да подобри качеството на условията, при които работят е, жените. Не виждам защо трябва изрично да го уточняваме, тъй като това е самият смисъл на директивата. В тази част в тази част именно има едно изречение, което съвсем не ми е ясно. За останалите жени, които се връщат на трудовия пазар, кои са останалите жени и кога се връщат? Когато нещо искам да уточня. Жените, които са бремени и тези, които са домашни помощнички. Така е формулиран текста на френски и пак има двусмислие. Домашни помощници какво значи? Това са тези, които работят в къщи и също получават работна заплата за почистване или за грижи и така нататък. Това е съвсем различно от жените, които остават в къщи по време на отпуска по майчество. Защо така са се смесили двете неща? Защо едното е добавено там, където не му е мястото? Защото домашните помощници, които наистина са такива, са свободно наети. Друга една точка, която се смесва малко с, с обхватното поле на една друга директива за здравето и здравеопазването, там където говорим за рисковете за влушаване на здравето, на репродуктивното здраве и на мъжете, и на жените, се казва в текста. Аз мисля, че не би трябвало да споменаваме мъжете изрично в тази директива, в която се говори за жените. По въпроса за продължителността на отпуска, аз не мисля, че трябва да се удължи този отпуск до 20 седмици. Предложението на комисията е най-малко 18 седмици, а пък след това държавите членки трябва сами да решат, имат свобода на взимане на решението за уточняване на определен брой седмици. 27 изменение сега говори за месеците или седмиците преди и след отпуска. И тук има едно противоречие. Майката има право на избор колко седмици преди раждането и колко седмици след раждането да вземе. А пък изведнъж в, в изменението се говори за един месец преди, един месец след. Аз лично искам да кажа моето лично мнение, че важността на личния избор е тук подчертана. Важно е човек да вземе решението, жената да вземе решението в зависимост от кондицията. Има жени, които се чувстват добре преди раждането, други, които се чувстват по-добре след това и така нататък и така нататък. По въпроса за грижите за детето, това също принадлежи на субсидиарността. 31-во изменение за депресията след раждане. Не мисля, че трябва да се споменава тук изрично, тъй като тя е свързана по-скоро с бременността. Тя се регулира на друго място. Друго но изменение, което предлага да се обхване, тази директива да обхваща и свободно наетите работнички и служителки. Аз мисля, че трябва да изчакаме и да не го смесваме сега, да не го намесваме този друг дебат тук. По-добре е да работим по него отделно. 43-то изменение съвсем не го разбирам. Говори за организации с идеална или търговска цел. Не мога да разбера точно кои са тези организации, които биха могли да се занимават с опазване на правата на тези жени. Защо изведнъж се появяват в текста? 47-мо изменение – че тази директива и нейните предписания трябва да се включат в списването на трудовите договори и колективните трудови договори. Това е малко тавтологично, в смисъл такъв, че понякога толкова неща се записват в договорите, че в крайна сметка нищо не се разбира от крайния резултат. Ето това са моите бележки. Ще предложим, разбира се, други изменения, когато му дойде времето. Защо? Защото просто не всички държави членки имат едно и също равнище на гарантиране, на натрупване на пенсионни права на хората в отпуска по майчинство. Дали това се смята всъщност? Смята се за реално работено време, което начислява след това съответния стаж за отпуска, за пенсия. Благодаря. Госпожа Естрела. Президента, eu começo por me apresentar. Sou membro suplente desta comissão, mas sou a relatora. Благодаря, госпожа председател. Аз съм докладчик в Комисията по въпроса на жените. И мисля, че тук трябва да напомним, как беше променена тази директива? Тя беше проучвана по време на миналия парламент. Имаше един сложен, криволичеш път. И в крайна сметка гласуването по нея беше отложено. Затова бих искал да се върна, искал да се върна на някои аспекти, които ми се струват важни. Преди всичко, а, а, тази директива е, е вече на 17 години. А, значи съвсем не е нова. Значи в никакъв случай не става дума за някакво спешно законотворчество. Ние Говорим за закони, които ще действат през следващото десетилетие. Затова трябва да приспособим законодателството към сегашната реалност и да отговорим на очакванията на гражданите, на изискванията на времето. Полето на приложението на тази директива беше разширено и сега тя има една трояка цел. Защитата на здравето на майката – гарантирането на сигурността на работата, на работното място а, и равенство, юридическо равенство между мъжете и жените. Тоест, вече правната основа е много по-широка и както а, го казва и 37 член и 141, а, които говорят за равенството на мъжете и жените, а, обхвата на директивата е много по-широк. Това дава възможност да включим отпуска по бащинство, за да може по-добре да се съчетае професионалния живот и семейния живот. Какво би значило това за жените? А, тук става дума за две а, фигури, а, двама родители, и бащата, и майката, които и двамата работят. Обществото, разбира се, винаги а, свързва майката с бащенството, а, майката с майченството, а не бащата. А, но бащата, а за бащата се мисли като за човека, който издържа семейството и, и така нататък. Но сега е необходимо да мислим за тези две функции едновременно. От друга страна, директивата трябва да обхване всички работещи жени, включително и онези, които работят в нетипит, на нетипични, нетипични работи. В това няма никакво съмнение. И а, колежката преди малко работеше по отношение на а, домашните работници. Това е фактически една конвенция на а, МОД. А, че тези е, работнички не трябва да бъдат изключени от защита по време на майчинството. Това разбира се съвсем не значи, че в една или друга страна вече не съществуват подобни гаранции. Е, било в Португалия, Испания, Швеция или Франция, не става дума да правиме закони вместо тези страни. Става дума за 27 страни членки. А, а законите в различни страни са много различни по този е, показател. отпуска по майчинство е между 14 и 52 седмици. А заплащането по време на отпуска по майчинство в някои страни е 100%, а в други страни то е направо символично. А, така че, според мен, необходимо е да бъде настоявано на принципа за, за пълно заплащане защото не трябва майките да бъдат ощетени. Так му напротив, в интерес на страните членки, в интерес на Европейския съюз е да се стимулира ръждаемостта. И именно за това ние трябва да приемем мерки, които могат да спомогнат за това. Тоест, дано да можем да стигнем до консенсус за да може тези мерки да бъдат приложени в 27-те страни, за които трябва да намерим един общ знаменател. Защото в случаите, когато националното законодателство е по-благоприятно от това, което ние предлагаме, очевидно то трябва да продължава да бъде такова. А, но а, ние предлагаме фактически елементи от а, законодателство, които трябва да се прилагат там, където въпросът не е уреден задоволително. Смятам, че трябваше да изложа моята гледна точка по този въпрос като докладчик по, той, по него в Комисията по въпроси на жените. Сега, по въпроса за отпуска по бащинство, той не защитава положението на жените на пазара на труда. А, но. Добре. Аз ще бъда съвсем кратка. пак ще кажа, съчетаването на семейният живот и професионалният живот е много важен въпрос. А, а, според мен, Отпуска по басенство няма нищо общо с отпуска, родителски отпуск, който се третира в друга директива, която зависи, е, с която се опира на споразумението на социалните партньори. А, това е едно новаторско, ново предложение а, и затова смятам, че трябва да се включи отпуска по басенето в тази директива. Мисля си, че ще трябва да ограничавам всички до максимум две минути, защото имаме много желащи да се изкажат и трябва да дадем и думата на докладчика. Госпожа Хаш, след това Бауър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Като нов член на комисията нямах възможност да проследя целият дебат но смятам, че предложението на Европейската комисия за 18 седмици е компромис и самите държави членки могат да увеличат този период. 18-те седмици са средния срок, в който може да се гарантира защитата на здравето на жените, а също така жените, които искат веднага да се върнат на работа, ще имат възможност все пак да създадат емоционална връзка с детето. Това защитава и правата на детето. Ако говорим за 20 седмици, мисля се, че на фона на економическата криза по-трудно е да се защити тази теза, защото младите хора могат да не бъдат изобщо наети на работа и на тях ще им бъде и по-трудно да се върнат на работа. Затова трябва да потърсим баланса между интересите на бременните жени и майките от една страна и от друга страна да разгледаме възможностите за заетост и да помислим за работодателя, така че да не поставяме пречки пред жените, които искат да се върнат на работа. Предложението на Европейската комисия също гласи, че броят на болничните, които са свързани с временността, не трябва да се включва в онези 18 седмици. По този начин, когато има срок от 18 седмици, работодателя ще може да планира времето. Мисля си, че самите жени трябва да преценяват кога точно искат да използват полагаемата се отпуска. Ако говорим за придружаващото законодателство като отпуската по бащинство, което съществува в някои държави членки, много е важно да се осигури Съвместимост. Да, това е важна директива, която защитава майките, но това трябва да бъде само първа стъпка. Но много по-важна стъпка е са грижите за детето, което трябва да се организира на нивото на държавите членки. Госпожа Баор, благодаря ви сега. Е. Благодаря. Знам, че тази тема е била обсъждана подробно, затова ще бъда кратка. Мисля се, че основната идея тук е защитата. И връзката с това понятие защита е много важно, както вече беше казано. Трябва да разгледам възможностите за реална защита, да премахнем пречките пред това младите жени да могат да бъдат заети. Т.е. трябва да се потърси този баланс. Това е едното, което искам да кажа. Следващото се отнася до отпуската по бащинство. Дали трябва да включим отпуската по бащинство в тази директива? Да, наистина, ние имаме такова желание, когато говорим за равенство на възможностите но мисля се, че най-важното за тази директива е това, че това е директива за здравето и безопасността. Защото трябва да се гарантира реална защита на жените, но докато мъжете не почнат да раждат, не можем да гарантираме равна защита на мъжете и жените. Тоест говорим за защита и здравопазване, а не толкова за равенството на възможности. Тук самата биология налага определени ограничения. И така, сега искам да говоря за отпуската по бащинство или отпуската, която се взима от двамата родители, родителския отпуск. Това е нещо, което е въпрос на съгласие между социалните партньори. И за това има отделно предложение за директива, която е предложена от комисията и свързана с родителски отпуск или отпуска за гледане на дете от един от двата родители, парламентът тук просто няма възможност да се произнесе. Ако включим и бащинската отпуска, а, всъщност ние не трябва да включим бащинската отпуска тук, защото Европейската комисия предлага правила, свързани с отпуската по бащинство. Но аз не мисля, че конкретната директива, която сега разглеждаме, трябва да визира отпуска по бащинство. Отново, трябва да помогнем на жените да могат да се върнат на работа. Изменения 31 и 33 са важни за мен, особено 33. Депресията е медицинска диагноза. Ако един лекар установи, че има случай на депресия, това трябва да се отчита. Ако не, ние не можем да включваме депресията в разпоредбите на директивата. Благодаря ви, госпожо Тюрен. Моля всички да спазват времето за изказване, защото искам да дам възможност на всички да се изкажат. Да, благодаря ви, ще постара да бъда кратка. Ще говоря на датски. Аз представлявам докладчика всяко от името на зелените. Много е важно тази директива да бъде прията. Тя е важна за жените в Европа, за тяхното здраве и възможността жените да бъдат наемени на работа. Ако имаме повече деца в Европа. Ние се стремим към това и затова е важно жените да могат да се върнат на работа и да имат възможност също така да съчетават семейния и професионалния живот. Също така ние не говорим за разходите свързани с демографските проблеми, но също трябва да отчетем, че жените искат да имат деца. Повечето жени искат. Първо, продължителността на отпуската по майчинство. Според мен е много добре, че се предлага удължаване на периода на отпуска. Докладчика предложи 20 седмици, Европейската комисия говори за 18. В Дания може цяла година да се ползва отпуска за гледане на дете, на дете, която състои от отпуска по майчинство и отпуска по бащинство. Също така госпожа Естрела посочи нещо, което тук, за съжаление, не е посочено. Това е важно от гледна точка на равенството на половете. М- мъжете в Дания не използва толкова много отпуската по бащинство, докато в Исландия има задължителна по закон отпуска по бащинство. И ако говорим за 18 седмици за жени, дали не бих могли да постигнем напредък и да кажем, че последните две седмици, с които се постига 20 седмичен период, трябва да бъдат отпуск по бащинство – да, виждам, че гледате часовника. Ще бъде много кратко. Част от отпуската по майчество може да се взема от жените преди раждането. Аз мисля, че по-добре да се средоточим върху периода след раждането по причини, свързани с здравето. Смятам, че ние не сме достатъчно амбициозни и се надявам, че в крайна сметка ще постигнем по-добри резултати. Благодаря ви. Е, госпожа Дели сега. Напълно споделям това, което каза колежката Емили от името на зелените. Много внимателно следя дискусията и има една част от нещата, за които говорим, която мисля, че не е засегната. Това е здравословната среда. Важно е да, да, да опазим бъдещата майка бременната жена, но и бъдещето дете. Днес, разбира се, в, в а, въздуха в някои предприятия има химически веще, замърсители вещества. Те засягат ендокринната система. А, и в някои предприятия а, има отделени стаи, където бременните могат а, да си а, почиват и тази връзка между околната среда и здравето на бременната жена изобщо не беше засегнат тук. Мисля примерно за жените, които работят в химическо чистене и които цял ден дишат опасни химически вещества. Как можем да предотвратим това? Мисля, че трябва да се прилага принципа на предпазливостта за бременните жени и а, да внесем изменения, а, които да искат а, всички тези а, химически вещества, гликоли и така нататък, а да не бъдат принуждавани жените да а, бъдат в контакт с тях. А, какво може да очакваме а, в това отношение директивата? Благодаря. Благодаря, че спазахте е, времето. Сега е, Томас Ман. Благодаря, госпожа председател. Не искам да се намесвам а, е, а, в, в, в, в преимуществото, което жените имат тук, така и редно да бъде, но понякога мъжете играят много скромна роля. А, и 10 години, през на 10 години, аз бях член на комисията по въпросите на жените. Имаше трима мъже и 27 жени, но въпреки това се чувствах чудесно. А, тук трябва да мислим не само за а, разходите, а, но и за нещо друго. Както се каза много пъти, трябва да съчета, помогнем за съчетаването на семейният и професионалният живот. Защото ние живеем в общество, в което жените трябва да раждат деца и същевременно да се развиват професионално. Те трябва да се ползват с достатъчна защита. И мисля, това, което Едит Бауър каза тук е напълно правилно. Родителският отпуск се третира на няколко места в законодателни актове и не мисля, че трябва да го намесваме тук. Имам предвид 27-мо изменение. В Германия обикновенно се дава 14 седмичен период, 6 седмици преди раждането и 8 седмици след това. Сега говорим тук за 20 седмични отпуск. А, и разбира се, инвестирането в бъдещето е по-важно, отколкото разходите за това. Не трябва обаче да позволяваме това право да се превърне в пречка, ако жените искат да се върнат по-рано на работа. Става дума за 600 милиона евро, което би струвало а, всичко това. Трябва да се отчетат интересите на страните членки. Това са също критерии, който трябва да се отчита. Разбира се, има различни мнения по някои от подробностите, но мисля, че Комисията по въпросите на жените ще настоява за приемането на, този, решение, на тези предложения. И накрая, ако искаме да имаме инструменти, с които да се борим с кризата, е, това, разбира се, е необходимо. Но трябва да помислим за това какво значи субсидиарност. Ако искаме да преминем от 14 на 20 седмици, ми се струва, че това ще бъде малко прекалено. Особено като се има, а, има и въпросителни по отношение на 18-месечния отпуск, който предлага комисията. Много благодаря, госпожо председател. Две, две кратки бележки, защото дебата вече е достатъчно дълъг. За какво става дума? Дали искаме или не броя на децата ни да се увеличи, ръждаемостта да се увеличи, това е важното. Ако искаме трябва да имаме повече деца, трябва да подкрепяме майките и бащите, когато решат да вземат отпуска по майчинство и бащинство. Ето в това се изразява гаранцията на еднак, за еднакви права. Образованието, възпитанието на децата пак трябва да бъде отговорност и на двамата и при това още от самото начало. Ето за това бащинството и отпуска по бащинство трябва да бъде включен в текста на тази директива с оглед на равнопоставеността между половете и с оглед правата на детето. Така детето ще има правото и удоволствието да бъде възпитавано от малко, още от малко и от майката и от бащата. Някои от тези предложения естествено биха могли да бъдат по-добре изработени, по-добре редактирани и затова моята група и аз ще направим съответните предложения за изменения. На първо място нужно е да се гарантира Нужно е да се гарантира защита на жените които се връщат на работното място след като са родили. Със сигурност не бива да могат да бъдат уволнявани или освобождавани от работа по една или друга причина в рамките на една година след раждането. Това е свързано с равенството в трудовите възнаграждения на мъжете и на жените, което за жало съвсем не е постигнато. И в заключение, госпожо председател, Позволете да отбележа, че тази директива е в сила вече от 20 години. И в момента предлагаме преглед, ревизия на тази директива не само за днес и за утре, а и за следващите 20 години. Ето за това трябва да сме амбициозни. Кризата може да бъде преборена и с социални мерки. Социалните мерки не са разход, те са инвестиция. Ето този е печелившият подход. Благодаря ви. И с това приключвам. Благодаря, госпожа Морон. Мерси, мадам ла президент. Много благодаря, госпожо председател. Нямам кой знае какво да допълня към вече казаното от Едит Бауър, Томас Бан и Паскал Грюни. Искам само три точки да подчертая. Първо, Текстът е добре изработен с оглед на подобряване на здравословното състояние на родилките и опазването на тяхното здраве на работното място. Аз мисля, че не бива да смесваме нещата. Нека да се съсредоточим само върху жените. По време на дебата имаше забежки към други теми. Разбира се, че не съм против отпуска по бащинство, но възпитанието на децата, например, е много по-широк въпрос и има много какво да се каже по него, освен това, че трябва да участват майката и бащата. За да бъде нещо ефикасно и да провокира дебат, да предизвика плодоносен дебат между социалните фактори, трябва да бъде точно и конкретно. Отдавна аз вече се боря за съвместяване на професионалния и личния живот. Но именно тук не бива да забравяме, че родилките и кармачките, след като се завърнат на работното си място, трябва да имат на разположение съответните структури, съответните възможности, които да им позволят да постигнат това лелеяно равенство и съвместяване на личния и професионалния живот. И на трето място, относно продължителността на отпуска по майчинство. Естествено, ако е, се оставим да ни носят мечтите, можем да си представим, че ако отпуска по майчинство е по-дълъг, то повече млади жени биха искали да са майки. Но, но това е нож с две остриета, защото професионалният живот се развива, напредва, докато майката си е вкъщи в отпуск по майчинство ще минираме в крайна сметка, ще подрием след това успешното връщане на жената на работното място, ако в момента пледираме за по-продължителен отпуск по майчество, особено сега, когато фирмите се борят срещу кризата. Благодаря. Последния оратор, госпожа Сей, след това докладчика. Благодаря, госпожо председател, както и много други оратори, аз вече посочих, че националното законодателство и споразуменията между социалните партньори – са много важни. Съгласна съм с госпожа Бауер, че тази директива предлага един минимум. Бих искала да обърна внимание на две изменения, които според мен противоречат на конституциите на редица държави членки. 41. Там се казва, че молбата за отпуска може да бъде подадена от всеки един от двамата родители или от други лица, които могат да ползват отпуск за гледане на дете. Ние не можем да предположим, че една жена ще се откаже от правото си да гледа детето си, дори и това да звучи много добре. Дори в Финландия една жена, да, която е в затвора, на нея не може да й бъде отнето правото тя да си гледа детето. Така че предлагам измене 41 да бъде оттеглено. Другото изменение се отнася до размера на възнаграждението или компенсацията и се казва, че заплащането трябва да бъде поне 80% от последната месечна заплата на работничката. В много страни това плащане се извършва не само от работодателя, но също и от социално-осигурителните служби. И ние не можем тук да се намесваме – в тези условия, за това, за което трябва да отговаря националното законодателство. Така че измененията 40 и 41 създават сериозен проблем, тъй като те се намесват в националното законодателство на редица държави членки. Благодаря. Докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които взеха думата в тази дискусия. Ще се опитам да отговоря точно на зададените. Всичко, което е свързано с, защитата на бременните на работа и тяхната сигурност от здравна гледна точка, е свързано с препоръките на Световната здравна организация. колкото до факта, че тази директива трябва да включва всички работещи жени, независимо от това по какъв договор работят, тогава домашните помощници е термин, който ние използваме за онези работнички, домашни, надомнички, които работят всъщност, които работят в, в, дома, в дома си. имаме консенсус по този термин. Domestic workers на английски. А, travailleurs domestique на френски. Може би на френски трябва да се изясни, тъй като изглежда, че там се разбира нещо малко по-различно. Става дума за включване на всички жени, които работят независимо от това по какъв трудов договор. Колкото до участието на жените на пазара на труда, а, тук се придържаме към изискването на МОД. Колкото до отношенията между подобренията, които искаме да внесем в директивата и сегашната економическа криза, ми се иска да повторя още един път, че трябва да разглеждаме всички тези мерки като инвестиция в бъдещето, а не като разходи. И затова бих искал да помоля колегите да помислят за факта, че е необходимо да намерим най-добрите решения, за да може да излезем от сегашната криза. Аз лично съм оптимистка и ми се струва, че вече излизаме от кризата и трябва да не забравяме, че приемането на тази директива в страните членки, нейното транспониране в страните членки, ще отнеме 2-3 години след като тя бъде одобрена от Европейския парламент. И за това, според мен, Европейския съюз до тогава ще бъде преодолял сегашната криза. Тоест, ние трябва да гледаме по-далеч в бъдещето. Ще ви пратя с електронна поща или пък ще обсъда с всеки един или всяка една от вас е, за, за да обясня защо съм е, направила предложенията си за изменения такива каквито са. Благодаря ви още един път, благодаря за вашето сътрудничество, благодаря за участието ви. Сигурна съм, ще стигнем до единодушно решение относно подобренията, които трябва да се внесат в тази директива, която ще бъде инструмент, полезен инструмент за съчетаване, по-добро съчетаване на професионалния и семейния живот, като се зачита принципа за равенство на възможностите между мъжете и жените, защото това е а, основен принцип, за да може да функционира както трябва демокрацията. Една демокрация без равенство на възможностите не може да съществува. Затова разчитам на вашата подкрепа и съм сигурна, че а, ще постигнем общ успех. Ние ще сътрудничим а, с Комисията по въпросите на жените, а, в която аз също съм член, а, заместник и а, съм вярвам, че ще намерим по-добра редакция, а, по-добри решения а, за защита на бременните жени и на а, родилките. Благодаря. Благодаря ви. Крайния срок за изменение 12 е ноември, 12 часа по обяд. С това приключваме дневния ред. Следващото заседание е на 1 декември от 3 часа и 2 декември от